Buenos días. A los diputados, diputadas, ya, todos los que se incorporan a la comisión. Добре дошли на всички, които сега идват на заседание. След заседанието на координаторите продължаваме с, с 16 точка от дневния ред. Фондо Европео Маритимо. За Европейския фонд за морско дело и рибарство. Работният доклад бе представен през май месец и сега започваме с размяната на мнения по съдържанието и политическите насоки, съдържащи се в доклада за този фонд. Давам думата на господин Кадек, докладчикът. Мерси, месье президент. Е, Благодаря, господин председател. Да, за втори път ще разменим мисли за бъдещият Европейски фонд за морско дело и рибарство. Много от депутатите вече изглежда са във вакансия. Но във всеки случай, ние вече един път разговаряхме по този въпрос. Миналия месец а, разговаряхме по документа, който аз съм представил, Моя проект доклад ще бъде готов, когато се върнете от вакансия. 24 септември е срокът за внасяне на изменения. През ноември ще гласуваме в комисия, по-късно разбира се в пленарна зала. Много пъти съм имал възможност да кажа, че предложението на комисията, извинете ме, ще кажа неприемливо. Обръщам се към представителите на комисията. Моят доклад предлага изменения и вие много добре знаете, че не съм, че съм срещу прехвърляемите концесии за риболов. И затова ви приканвам да подкрепите моите изменения по четвърти член на а, документа. А, трябва да се разнообразяват а, риболовните действия, дейности. А, което това предложение, а, според мен, а, предвижда бавната смърт а, на а, а, риболова. В 32 член се предлага нещо, по което разговаряхме вчера с комисията и слушахме се един друг и сега се обръщам към представителите на комисията, като им казвам, мислите ли наистина, че рибарите ще се откажат от любимата си професия? те не само обичат професията, се искат да продължат да си изкарват хляба. Още повече е, знаете, че е, в Европейския съюз само 30% от консумираните рибни продукти се произвеждат, се ловат от е, страните. Мисля, че комисията трябва добре да разбере какъв е смисъл на вътрешния пазар и предложението рибарите, съществуващите рибари се, на тях им се дава предимство пред новите економически субекти. Добре, какво става тогава с свободата на, на конкуренцията? Според мен трябва да се финансира и риболова, и аквакултурата, и всички дейности на морското дело. Трябва да се подкрепя отварянето на работни места и развитието на риболова. Предложението на комисията всъщност не третира истинският проблем на европейският риболов. Остаряването на флота. Повечето кораби са над 25 годишни. Нещо, което е свързано и с опазването на околната среда, и с опасностите. И казвал съм го много пъти, необходимо е да се инвестира в обновяването на риболовния флот и неговата модернизация. И затова предлагам да се бракуват вече остарелите кораби, за да може сега да се заместят с нови, по-економични, по-мощни, по-селективни риболовни съдове. Това в никакъв случай не значи, че ще се увеличи риболовният капацитет. Той не трябва да се увеличава и ние не трябва да насърчаваме едно подобно увеличаване. Не се предвижда никаква подкрепа за професията на рибара. Е, е, в случай на големи екологични катастрофи, в случай на налагане на ограничения върху риболова. Необходимо е, е да се оказва помощ на рибарите, когато те прекратят своите дейност по една или друга причина. В случаите на конъюнктюрни резки увеличения на цената на горивото, например. Когато става дума за инвестиране в риболовните портове, това са 41 член, трябва да кажа, че не се предвиждат други видове инвестиции, например в конкурентоспособността на риболовните пристанища. Трябва 41 член да даде възможност за инвестиране във всички страни на риболовните, риболовните пристанища подкрепата по 70-ти член трябва да бъде дегресивна. Аз съм против а, това, което се предлага, тази дегресивна, намаляваща подкрепа. Тази система трябва да даде възможност да се осигури а, справедлива цена а, за производителите. Колкото до аквакултурата, радвам се от амбициозните предложения на комисията за трайно развитие на този отрасъл. Защита на човешкия капитал, защита на човешките ресурси и трябва да напомня, че аквакултурата е, трябва да се разглежда не като конкурент, а като допълваща дейност на рибарството. Подкрепям предложението на комисията за солидарно и устойчиво развитие на зони, на интегрирани зони, които играят положителна роля в крайбрежните е, райони и тяхното развитие. Една подобна е, политика ще се представлява от местните групи на риболовните общности, е, през които трябва да бъдат представени в мнозинство рибарите и онези, които работят в аквакултурата. И накрая ще се спра на интегрираната морска политика. Предвиждат се 80 милиона евро. Това отговоря на 4, 4 пъти повече от сегашния бюджет. Това финансиране обаче не трябва да бъде във вреда на риболова и аквакултурата трябва да се насърчава участието на малките и средни предприятия в тази дейност, скъпи приятели. Трябва да бъдем амбициозни, да инвестираме в развитието на европейския риболов. Не трябва да се а, прехвърлят, а, да се риба, риба, риболовната дейност да се превръща в нещо друго, като намалява. Моят проект може да се каже, че е иконоборчески в известен смисъл – и в никакъв случай а, не мислете, че не трябва към него да се правят изменения. Аз съм готов да ви слушам, да работим заедно по по-нататъчното съвършенстване на този документ. Благодаря. Благодаря, господин Кадек. Сега ще дам думата на комисията на първо място и след това на депутатите за изявления. Заповядайте от комисията. Благодаря, господин председател. Нека да отговоря на основните въпроси, които повдигна докладчика. На първо място, нека да изясня, че за нас, Европейската комисия, този регламент определено трябва да се използва за промяна. За промяна по посока на нова политика за рибното стопанство. Както знаете, комисията предлага промени в основния регламент и голяма част от тези изменения предлагат, предполагат всъщност усилие за всички ангажирани в бранша и за държавите членки също така. Целта е финансовите средства да бъдат съобразени с ефективността на промените, които трябва да бъдат въведени в практика по наше предложение. Искам да посоча, че 32 член в никакъв случай не цели конверсия на рибарите. Нямаме такова предложение. Не желаем те да бъдат изтласкани от традиционният им поминък. Няма такова предложение от страна на комисията, няма и предложение за задължително нарязване на кораби на скраб. Това, което целим е да определим дългосрочни цели. В никакъв случай, пак повтарям, не предлагаме насилствено намаляване на риболовната дейност. Тоест няма насилствена конверсия, а съпътстващи мерки на е, ангажираните в рибния бранш, за да могат да се пренасочат към интегрално, към многостранно развитие на рибарския сектор когато говорим в такъв смисъл за диверсифициране, всъщност имаме предвид обогатяване на основната риболовна дейност с допълнителни дейности, които да предлагат по економически и социални дивиденти. Тоест, не желаем никой да излезе насилствено от професията, а целим много други, свързани с риболовната дейност, да могат да участват в нейното развитие. По въпроса за устаряването на флотата, осъзнаваме този факт. Въпросът обаче, който поставя комисията, би се изразил в следните два пункта. На първо място знаем, че там, където рентабилността е достатъчна, всъщност флотата се подновява без публично финансиране. Ние в момента обсъждаме дали е необходимо публично финансиране с пари на европейския дънакоплатец за подновяване на флотата, след като имаме примери за това как тя може да бъде подновена без такова обществено финансиране. Другият втори пункт, както каза господин Кадек, е насочен към подновяване на флотата без увеличаване на нейния капацитет. И тук имаме друг проблем. Както всъщност знаете, в момента опитът натрупан през последните години сочи, че модернизацията на корабите не винаги, нека така да кажем, не винаги имаше предвид идеята за не увеличаване на капацитета. Знаем, че съществуват проблеми в някои държави членки по повод на това как да се изчислява КПД-то на корабите. И комисията в този смисъл смята, че не е много разумно да финансираме промяна в капацитето на полезно действие на корабите, при положение, че държавите членки и все още нямат механизъм за измерване на този капацитет. И това не е пример от една държава членка, а от много. По въпроса за временното извеждане от експлоатация нямам такова предложение от страна комисията, защото имаме е, противоречиви впечатления от досегашното приложение на Фонда за морско дело и рибарство. Впечатления, които както от комисията, така и от Сметната палата показват, че в е, някои случаи това се използва, както казва господин Кадек, за решаване на спешни случаи, а не на последно място и за финансиране с обществени средства на временното извеждане експлоатация на флота, която така или иначе няма какво да прави. Няма риболовна дейност, която да извършва през този определен срок. И това в никакъв случай не е целта на структурираните, на структурните фондове и финансирането от тях. Тяхната цел е да разрешава структурни проблеми, а не временни проблеми такива. Затова, ако се използва финансиране от структурните фондове за конкретни, разрешаване на конкретни проблеми, това е неправомерно и ние предлагаме този източник на финансиране да не бъде предвиден в следващия финансов регламент. По въпроса сега за пристанищните инфраструктури, разбира се, разбираме ние в комисията, имам предвид, разбираме, че това е интересен проект, но нека да не забравяме, че част от тези пристанищни инфраструктури, поне в някои части на Европа, нямам преди всички, някои, пак повтарям, най-вероятно те са също несъразмерно големи. Например, борси, стокови борси в някои части на Европа, там където се търгува риба, тези борси не винаги се използват и няма причина да продължават да се поддържат. Друго нещо важно е, че нашето предложение за структурните фондове ще позволяват те да се използват по смесени схеми. Не е задължително тези инфраструктури да бъдат финансирани с фонда за рибарство. Биха могли да се финансират с регионални фондове. Ако имаме ограничен финансов ресурс за рибарството, то тогава комисията предлага да пробваме да пренасочим инвестициите към дейности, свързани с рибарството, да бъдат финансирани от друг вид фондове, като например регионалните, за да може фонда за морско дело и рибарство да финансира единствено и само риболовна дейност. Това е смисълът на нашето предложение и за това предлагаме да не се финансират от фонда за рибарство определен вид инвестиции, като тези, които са насочени към структури, инфраструктури, пристанищни инсталации. По въпроса за премиите за склад. Това вече сме го обяснявали, ще повторя обаче, разбира се, с най-голямо удоволствие. Целта е браншовите организации да могат да управляват със собствени средства, да управляват със собствени средства баланса между търсенето и предлагането. Целта е временна, временно рамо, временно подпомагане на тези браншови организации, като крайната цел е след това да се отегли общественото финансиране и въпросните браншови организации да се самофинансират. Целта е в е, дългосрочен план да се самофинансират с собствени фондове и да търсят със собствени средства постигането на този баланс между търсене и предлагане. Сега обаче разбираме, че конюнктурата изисква едно временно подпомагане с е, обществено финансиране. По въпроса за аквакултурите, наистина съгласен съм. Целта на нашето предложение е тази аквакултура да не бъде альтернатива, а допълнителна съпъсваща мярка на рибарството. Тоест, не бива тя да бъде схващана като възможност да оправдаем невъзможността си добре да управляваме средствата. Нищо подобно. Трябва точно обратното да управляваме рибните ресурси по възможно най-устойчив начин и същевременно, а не вместо да развиваме и аквакултурата като економическа и социална дейност. И накрая отбелязвам си бележката за интегрираната морска политика. И това от мен. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Пеняс. Шест е, депутати са заявили желание за дума, да взема думата. Седем-осем. и до тук. Няма повече да записвам. По 2 минути господин Грубарчик, 9 стават. По две минути имаме на оратор. Bien. Eh, dos minutos. Две минути. Господин Милана, заповядайте. Грация, е, президента. Юбенцо. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното от господин Кадек в повечето случаи, но по някои въпроси може би е необходимо малко да помислим повече. Господин Кадек е обобщил работата, която беше проведена с докладчиците в Сянка. Мисля, че фонда трябва да, поли... да подкрепя политиката по-скоро и това, което беше предложено като програма от господин Кадек съдържа един вътрешно присъщ проблем. Първо трябва да гласуваме по основни документи, след това да разглеждаме измененията. Това е говорено и преди. Следователно предлагам да внесем а, срок за изменение след 24 септември, и след гласуването по основния текст, тъй като а, например, а, бих желал да знам дали а, а дали ще се включат а, параметрите TFC а, общите риболовни капацитети, дали това ще се а, включи, дали ще бъдат включени в измененията съвсем накратко, тъй като две минути са много малко време. А, бракуването и нарязването на кораби би трябвало да бъде ограничено във времето и в мащаб и да се отчете възрастта на корабите. Естествено, най-старите кораби трябва да бъдат а, а, различни а, на, на база на различни показатели. А, някои кораби трябва да се нарежат, когато са на възраст на 35 години. В момента ние виждаме този период на биологично възстановяване, който също би трябвало да бъде променен. Съжалявам, нямаме много време. Госпожа Фрага. Да, благодаря господин Милана. Няма защо сега да дебатираме, ако говорим повече от две минути, няма да може никой да се изкаже от заявелите участие. Извинявам се, господин Милана. Ако говорим по 5 минути, това прави 5 по 10, 50. И така никога няма да изчерпим дневния ред. Хубаво е, ако искате, да правим дневните си програми, програмите за работа по едно, две, по един-два пункта. Ако така ще правим и няма да се съобразяваме. Така или иначе, аз съм абсолютно открит за вашето предложение, ако искате да ми кажете как да организирам работата си. Госпожа Фрага. Eh, Благодаря. Започвам с това, което всъщност казах още в началото на този дебат. Проблема за оттеглянето на финансиране е свързано с предложението за основния регламент – и това е свързано с модификация на целия управленски модел, за да бъде той по-ефикасен. Тъй като този модел изглежда, че няма да сработи, защото нито в парламента, нито в съвета го подкрепят, така че трябва да дадем някакъв вид подпомагане. Да ми обясни господин Пеня, ако обича, как точно смята да го постигне. Аз не съм за ново въведения. Вчера всъщност вече го обсъдихме, но пак продължавам да мисля, че е добре да има подпомагане, в началото поне. Сега, по въпроса за премиите за складиране, наистина съгласна съм, че няма достатъчно интервенционни механизми, че са вече много намалени, но не бива да ги изхвърляме изобщо. Поне до 2020 година аз съм за тази премия, която да не бъде освен това 1%, а 2% от цената по член. Сега 25 Европейската комисия ще се възползва най-много от това финансиране с новия фонд. Сега обаче те не предлагат същия брой административни програми, каквито се изискват от държавите членки. Аз мятам, че и държавите членки, и комисията трябва да се водят по едни и същи правила за, опазва, за здравето на екипажите. Това трябва да се отнася за всички не само за моряците, а за юнгите и за всички членове на екипажа. По въпроса за подпомагането в изключителни случаи, тук трябва нещо да се направи, както казва господин Кадек. По 41 член съм съгласна с идеята за модернизиране, защото в някои области има достатъчно, в други никак няма. По 26 член не съм съгласна с това да намалим процента от 7 на 4 за това, което даваме като аванс на държавите. Съжалявам, не мога така да работя. Наистина много малко време давате. Въпросът е много важен, а не давате да го обсъдим. Госп... Няма да споря с вас, господин председател. И аз няма да споря с вас, го казва председателя. За някой е важен, за други не е важен въпроса. Очевидно е обаче, че втори дебат, вторият дебат трябва да бъде по-кратък. По време на първия дебат нямаш чак такъв ентусиазъм, като този, който днес демонстрирате. Това, което аз казвам е, че имаме определен брой те, точки от дневния ред и определен брой часове. Ако искате за заседание, ако искате, можем да премахнем две точки от дневния ред и днес да си говорим по този въпрос, колкото си искаме. Сигурен съм обаче, че няма да приемете това предложение. Минаваме нататък. Госпожа Родос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 аз, може би аз имам а, предложение. Мисля, че докладчиците в Сянка би трябвало да имат повече време, отколкото останалите оратори. Поне това се прави и в другите комисии. Може да приемем тази практика и в нашата комисия. Аз не искам това да бъде част от времето ми за изказване. Мисля, че всички ние сме съгласни с това, че искаме различна политика по рибарството. Затова трябва трябват много пари, които да се изразходват много интелигентно. Съгласна съм с много от идеите на господин Кадек. Необходимо е интегрирано ангажиране на заинтересованите лица. Говорих с, представители на синдикатите във Франция и те ми казаха, че биха желали да има възможности риболовци да научат професията и за тях да се осигури обучение. В момента не искам да обяснявам подкрепата, която се оказва на и на флота е, всъщност рибарите е, биха искали да купят по-бързи кораби. Повишаването на цената на горивото е отново въпрос, който сме обсъждали многократно. Държавите могат да реагират, ако искат, но а, това, което се прави по линията на Европейски фонд за морско дело и рибарство е скандално, защото цените на горивата ще продължават да се увеличават. Четем вестниците. Знаем, че намаляват ресурсите на изкопаемите горева и мисля, че а, не можем реалистично да смятаме, че ще можем да се върнем на предишните нива на цените. В Германия, когато има организация, не е нужна намеса. Нещата могат да се организират разумно и да се регулират цените, за да може да се постигне прилична цена. Това, което обаче трябва да имаме предвид, че когато има някаква катастрофа, като екологично бедствие или така нататък, би трябвало да има възможност да се реагира, но може да се види, че тогава, когато а, всъщност а, а, реагираме, се получава обратен ефект. Благодаря, каза господин Ромева. А, наистина разбирам, че това е свързано с основния регламент и така, че съм съгласна с тези, които казват, че първо един регламент, после другия. Сега обаче, при положение, че знаем какво най-вероятно ще се случи по въпроса за прехвърлимите квоти, смятам, че трябва да ревизираме цялото съдържание на фонда. Съгласен съм с Кадек, когато защитава именно този въпрос и, и необходимостта да бъде погледнато на него от друга оптика. По въпроса сега за свръхкапацитета, е, тук виждам аз проблематика, свързана с фонда. По-голяма част от мерките, които искаме да приложим, можем да ги използваме за увеличение на капацитет. Ако не ние, то друг някой ще се сети за това. И за това тук предупреждавам, ако някой от мерките, вместо да намаляват капацитета, го подобряват, за да го увеличат в крайна сметка, то тогава точно обратното на това, което искаме да постигнем. Част от главите трябва да бъдат превърнати в изменения, при това много-много внимателно. Същото каза и госпожа Родос. И за това толкова много настояваме в предложението за основен регламент на критериите. Сега смятам, че е абсурдно да субсидираме употреблението на горива, вместо да предприемаме мерки противни на тези съоръжения, които са най-енергоемки. Затова предлагам да преценим къде и при кои риболовни съоръжения трябва да субсидираме. Е, трябва да ограничаваме, за да може хората да бъдат обезкуражавани от тази практика. Какви са основните елементи, по мое мнение? Контрол, и научен анализ или научна развойна дейност, както каза комисията, стана ясно и аз съм за необходимостта от увеличение на тези два капацитета на контрол и на развойна дейност. Освен това, контролът трябва да бъде увеличен. Контрол на брега, в открито море и на пазара но контрол и на развойната научна дейност и накрая съгласен съм с господин Милана, аз не съм за подпомагането на аква културата, а по-точно за защитените интегрирани морски райони, където евентуално бихме могли да финансираме с обществени средства. Благодаря, госпожа Льобен. And, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Очевидно, ние не споделяме много от идеите в доклада, освен това, което каза господин Ромева. за ам, мерките, които не би трябвало да бъдат подкрепени в Европейския фонд. Това, което трябва да подкрепим обаче, че рибите са общ ресурс, те принадлежат на всички европейски граждани. Намаляването на рибните запаси намали приходите доходите на риболовците, отрази се на целия сектор, потребителите вече не могат да си купят европейски риби в магазините. В общи линии това е проблема, с който трябва да се справим. Свръх е, улова. Ако се справим с този въпрос, ще имаме повече запаси, повече а, риба. А, свръхкапацитета не е решение. Ако риболовците имаха економически жизнеспособен живот, те биха имали възможност сами да си модернизират флотата. Необходимо е да се изгради отново рибния запас, за да може риболовците да останат в професията, защото в противен случай това не може да се получи. По интервенционните цени, според мен, те не а, са ефективни и ние, денакоплаците, плащаме за унищожаване на а, а, риба. Напълно съм съгласна с госпожа а, че не можем да субсидираме а, цените на горивата, защото това ще бъде една перманентна ситуация и трябва да бъдем много внимателни във връзка с енергийната ефективност на двигателите на корабите, защото това може да увеличи риболовния капацитет, ако продължим. Благодаря. Благодаря. Разбира се, както мнозина вече споменаха, това трябва да бъде част от общата политика за реформиране на общата политика в областта на рибарството. И затова искаме да имаме един отрасъл, който отговаря на нашите нужди, който е достатъчно гъвкав да отговаря на нуждите на пазара и е, заедно с това е, да предлага социална стабилност е, и устойчива заетост за заетите в него. Затова ми се иска предложението за Европейския фонд за морско дело и рибарство да гледа напред по-скоро, отколкото да гледа назад. А, да ни предложи средствата, за да развиваме рибарството по устойчив начин. И за това приветствам точките, които се отнасят до иновациите. И ще внеса там и някои изменения. По-голямо ударение трябва да се постави на събирането на данни. Също така, как може да управляваме интегрираната а, морска политика, защото от миналото едва ли може да извлечем полуки в това отношение. Трябва да създадем рамките, които достатъчно ефективно да допускат това. А колкото до аквакултурата и предложенията за аквакултурата, не, че не ги подкрепям, но трябва да кажа, че не виждам е, достатъчно економически основания е, за това да е, даваме средства, без да е ясно какъв ще бъде резултатът. И накрая за общия бюджет ще кажа нещо. Знам, че изглежда привлекателно да субсидираме цените на горивата и така нататък, но това не е реалистично и в общата политика в областта на рибарството, трябва да имаме приоритети. Това очевидно не е и не може да бъде наш приоритет. Трябва по-скоро да гледаме какви са нуждите на бъдещето. Господин Томас. господа Томас, извинявайте. Благодаря, господин председател. Направо ще започна с същественото, а след това ще мина към по-общите въпроси. Второ, първо трябва да кажа, че съм съгласна с повечето от а, съображенията на докладчика. За това, че трябва да бъдем а, внимателни, а, когато става дума за интегрираната морска политика, не само по отношение на подготовката, но също така по отношение на териториалната последователност и пространственото планиране. Искам да подчертая също необходимостта от набирането на данни, от научно-изследователска работа, <clears throat> защото ако нямаме на лице достатъчни данни, няма да можем да имаме достатъчно добро, добра научно-изследователска и развойна дейност. Мисля, че комисията беше единодушна в, в това, че тя подчерта колко е важен контролът в бюджета по отношение на устойчивата модернизация на риболовния флот. Тази а, реформа а, трябва да гледа към бъдещето. Тази реформа трябва да осигури а, устойчива модернизация. А, защото ако искаме наистина а, е, да подбираме какви да бъдат двигателите, да имаме економични двигатели, например, е, по-малко емисии на CO2 и условия на истинска е, сигурност за всички професии, свързани с рибарството, да нямаме тежки катастрофи, необходими са ни съвременни, съвременни кораби. И би било противопоказно, макар и да работим върху за контролирането на капацитета, отрицателно въздействие ще има, ако не вземем предвид факта, че а, е, в бъдеще са ни необходими кораби на бъдещето, които трябва да бъдат строени. Трябва също да направим напредък и в проследяемостта, и в контрола, и, а също така, не знаем какъв ще бъде проектът за реформи от сега, но ако става дума за, за разтоварването на риба, която трябва да се изхвърли, много дълго ли говоря, казва госпожа Томас, прекъсва председателят. Господин Грубарчик. Е, całkowicie popieram e, Alana w jego, kontekście, w jego koncepcji. Jeśli natomiast chodzi o, e, kwestie zgłoszone przez e, komisję, sprawa popytu... Благодаря, господин председател. Напълно подкрепям това, което Алан каза. Не трябва да забравяме, че има и вътрешни и външни разпоредби, които ограничават работата в отрасъла. Дали трябва да отстъпим пред китайците, които могат да печелят почти от всичко? Не трябва да забравяме нуждата от либерализиране на външните пазари. Сега по отношение на доходността на този отрасъл. Няма начин да се конкурираме с външните риболовни флоти. Когато става дума за риболов, примерно за производство на рибно брашно, трябва да кажа, че абсолютно налудничева е идеята, която се предлага, която няма нищо общо с принципите за, за опазване на околната среда. Сега по въпроса за прилова и как да го ограничаваме. а, няма начин да складираме е, прилова. Е, някъде на брега. Сега по въпроса за двигателите и въпроса за сигурността и безопасността. Разбира се, мощността на двигателите е свързана с е, улова но ако имаме по-мощни двигатели, по-бързо ще може да превозваме рибата а, до местата за разтоварване. Така че корабите а, няма да има нужда да обикалят и да търсят а, риба, която може да се улови. Благодаря, господин Осанес. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Съгласен съм, че не всички точки от дневния ред днес е, са еднакво важни за нас. И когато говорим за обща риболовна политика, струва се да отделим повече време. Подкрепям в условията, които изискват да се зачитат определени правила и цели. Съгласен съм и с мерките за защита на биоразнообразието. И наред с това ще предложа изменения за възстановяване на рибните запаси. в някои райони трябва да се забрани всякакъв риболов за да имаме повече риба в морето. А, това значи и повече риба, която можем да ловим. И както госпожа Томас, пък и други казаха, необходими са ни повече данни, затова трябва да се отделят повече средства. Необходимо е също така да се обърне внимание на мерките за изпълнение на взетите решения. Трябва да помислим как се е, отнасяме към капацитета. Знаеме, че при прехвърляемите риболовни концесии съществуват доста проблеми. А не виждаме мерки за намаляване на капацитета. И ако не предложим подобни мерки, няма да сме си свършили работата. Имам големи резерви относно финансирането на риболовните пристанища. Много колеги подчертаха нуждата от селективност в това финансиране. Мисля, че трябва да имаме пилотни проекти, които ще ни покажат в каква посока да вървим и какво трябва да финансираме. Мисля, че няма достатъчно клаузи които да осигуряват устойчивостта на риболовният отрасъл. А трябва също така да помислим за културната страна на въпроса и за опазването на някои от старите традиционни риболовни кораби. Господин Тарвалд. Благодаря, господин председател. Три е, кратки бележки. Мисля, че трябва да обмислим отново принципа на относителната стабилност, която води всъщност до нестабилност, тъй като всеки гледа собствените си проблеми във връзка с модернизирането на флотата в е, мерки на економически ограничения, парите на данакоплаците могат да се използват по-уместно. Както каза госпожа Родос, това е социален, не е риболовен въпрос. И на трето място, вчерашния доклад от миналата година в доклада се съдържат ужасни данни, трябва да намерим други начини, би трябвало отново риболова да стане печеливша дейност. Преди две години една дама получи Нобелова награда за а, економика с книгата си Трагедията на общините. Ние смятаме, че с добри правила може да се реши този проблем и толкова от мен днес по въпроса. Председателя, благодаря. Господин Кадек има думата. Господин председател, уважаеми колеги, първо искам да благодаря и на комисията за нейното изказване. Вярно е, че за такъв, такава тема, като Европейски фонд за морски, морско дело и рибарство, никога времето не е достатъчно. Би трябвало да си отделим достатъчно време, за да може да се обсъжда въпроса, особено когато се внесат измененията. И аз мисля, че тогава вече ще може да обсъждаме по-подробно и по-задълбочено. Няма да отговарям а, на всички по-отделно. Ние с комисията сме говорили а, двустранен порядък. Съгласен съм, че има известни предложения, по които трябва да се работи. Съгласен съм с много казани неща от много колегите. Оставам с убеждението обаче, че ако комисията беше предложила един по-балансиран текст, не толкова ре балансиран текст, тогава нямаше да търсим квадратурата на кръга, защото според мен текста на комисията не е достатъчно балансиран. Приветствам работата на комисията по този документ. Ние сме говорили по този въпрос. Също така, в по-глобален аспект, аз не съм за увеличаването на капацитета на флота, напротив, първата ни цел е запазването на ресурсите, защото, както винаги съм казвала, ако няма риба, няма да има и риболовци когато се нам, премахнат редица предложения, това ще бъде ефекта. Естествено, ще слушам много внимателно всички предложения, за да може да се изготви един балансиран текст, който да отрази естеството на всички предложения. Благодаря. Много благодаря, господин Кадек казва председателят. Мисля, че трябва да поясним някои неща за минутка. 17 депутати а, са тук. Това не е много типично за тази комисия. 17 от 50 не е чак толкова голямо присъствие. Така че нещата трябва да станат съвсем ясно. Никога никой не може да бъде напълно доста... доволен от всичко ако говорим, че не може да се работи така, няма време. Вчера хората говореха, добре, защо обсъждаме този въпрос, защо ги обсъждаме днес. Председателя в крайна сметка трябва да взима някакви решения и не знам как ще се развият нещата, но а, службите на секретарията изготвят а, дневен ред а, с определено време за всяка точка. За втори път се обсъжда тази точка. Имаме допълнителна възможност да ги обсъдим в, в, през септември. Първоначалният план беше за 30 минути. Естествено имаме възможност за гъвкавост. Обсъждаме тази тема почти час вече. Опитвам се да следвам дневния ред, но не мога да предвидя колко депутати ще присъстват. Днеска са 17, може би следващия път ще бъдат 5 петима, вчера бяха четирима, така че човек не може да предвиди, когато разписва дневния ред, колко човека ще бъдат тук и колко човека ще желаят да се изкажат. Так, съжалявам, че трябва така да бързаме, но днес е последното заседание и трябва да приключим в 12.30. Затова така стриктно а, прилагам времевите ограничения. Обикновено не сме толкова стрикни, но днес просто се налага. Освен това предлагам да използвате и други канали за комуникация, да говорите помежду си с докладчика и така нататък. И съжалявам, казвам, че откакто аз съм председател, пак повтарям, това е всъщност почти единствения случай, в който така притискам за времето. Затова ви давам тези обяснения. И така минаваме към следващата точка от дневния ред след тези обяснения, които ви дадох, 19-та опазване на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми. До, както може да видите, на 31 май обсъдихме за първи път доклада на господин Пат Декоп Галагер. Първо ще дадем думата по този повод на комисията, за да ни представи съдържанието на тяхното предложение. Комисията, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ние имахме възможност а, преди месец да обсъдим. Господин Галагер, първо давам думата на комисията, за да представи предложението, а след това ще ви дам на вас, ако сте съгласни, разбира се, с този ред. Аделанте. Thank you. Thank you very much. Good morning to... Много благодаря и добро утро на всички. Много благодаря. Ще представя съвсем накратко това много техническо предложение. Вие знаете, че целта на реформата е за в бъдеще да се занимаваме по-малко с тези технически проблеми в Брюксел, но това е един регламент, който, както помните, сме обсъждали вече веднъж миналата година то проистича от извеждането на регламентите а, за ОДУ а, и други технически мерки, които ние наричаме преходни технически мерки. Това всъщност а, Става дума тук за един набор от технически правила, които са разширени и удължени до 30 юни 2011 година. Миналата година беше взето решение заедно с съвета да се удължи с още година и половина, което прави удължение до края на тази година. Първоначално се надявахме и мислехме, че ще ще сме приели до края на тази година реформата в сферата на риболова. Това не, няма да стане и нямаме друга възможност, освен да се запазят тези технически мерки и отново да се удължи срока. Нашата идея, нашето предложение е, че от правна гледна точка ще бъде трудно да се продължи да наричаме тези мерки преходни, тъй като вече става много дълго време. В нашето предложение предлагаме те да бъдат слети с регламент 850 от 1998 година, за да станат те част от общите технически мерки. Това, разбира се, нищо не отнема от факта, не засяга факта, че ще има ново поколение технически мерки, които ще бъдат введени след реформата, но на този етап все още нямаме е, необходимото за внасянето на предложенията в съвета и парламента. Обсъжданията продължават. много важни променливи влияят на този проблем процес ще има пълна промяна на начина по който ще функционират тези технически мерки в общата политика, в областта на риболова. Така че това е много важна работа. Комисията извършва подготвителната работа и във втората половината на годината ще се консултираме с заинтересованите лица, разбира се с вас и с държавите членки за подготвянето на бъдещото поколение технически а, мерки. Съвсем накратко, какво се съдържа в това предложение? Както казах, трябва да запазим тези мерки, защото в тях се съдържат важни а, правила за запазването, опазването на е, запасите. Е, там се съдържат и мерките на Натура 2000 по западния бряг на Шотландия, бреговете на Испандия, в е, Северно море. Няма да ви давам целият списък, но това са важни неща, важни правила, които трябва да останат. Втория блок представлява редица мерки, които всъщност представляват транспониране на онова, което е взето като решение във връзка с, с екосистемите и една трета група от правила с изключения от, по регламента 850 от 1998 година, които все още трябва да бъдат запазени обсъдихме това миналия път, а именно предложението да се удължи валидността на преходните, на временните технически мерки, разглеждаме ги и всеки път, когато имаме положителен, положителни научни основания, ние включваме това колегата Доминик ще ви ги а, опиша, ако имаме малко време. Ще видите една таблица. Да, това, което е, направихме е да премахнем устарели мерки, както в регламент 850 от 90-та година, така и е, временните технически мерки. Това е един, едно е, упражнение на почистване е, на най-важните неща. Така че ако ми е, е, позволите, колегата Доминик ще ще, включ, ще ви разкаже за онова, което беше направено във връзка с предложението на парламента за продължаването на техническите мерки. Благодаря и Ернесто във връзка с това, което включихме в член 19, линея 3 и член 32 е, там има мерки, в които ние постигна, по които постигнахме съгласие в 2009 година, но те все още не са транспонирани в съответното законодателство. Затова трябва да се запази тази разпоредба в регламента. В член 29д, който е свързан с, с ограничените зони, не виждаме а, списъци с, с рибни видове. Това беше предложение на Европейския парламент, също така предложение на Ирландия за позитивни мерки в член 34а за регионалните съвети. Ние разглеждаме въпроса с, с, с решетките и също така, тук има също позитивно решение. В член 38 а, имаше забрана за риболов а, през уикенда. Това е нещо, което датира още от 60-те и 70-те години. Вече няма смисъл а, този, от тази забрана и тя е премахната. Член 14 се на предложението, което е свързан а, във връзка с, с предложенията, ние не виждаме защо да не забра, да, да не тази забрана във връзка с малките кораби под 112 кВт. За техническите мерки има редица. А, значи, в зоната 2А се смята, че може да се отмени релевантната мярка. Това са допълнителните изменения, които направихме. Благодаря ви. Сеньор Галагер, тине на палавра. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за направеният преглед а, техният общ преглед. А, те предлагат а, редица мерки в своето съобщение. От средата на 11-та година до края на декември ще продължи този период. Значи до края на тази година ще имаме е, тези мерки по общата риболовна политика. Не смятаме, че това ще стане до края на тази година, значи трябва да подходим прагматично и реалистично към този въпрос, като вземем предвид всичко това, което става в тази област. Не трябва да въвеждаме е, технически мерки, които засягат е, поминъка на такъв голям брой дребни рибари. За мен много би било много просто като докладчик да препоръчам да прехвърлим тези мерки за началото на 2014 година. До тогава всички проблеми ще се решени. И... Обаче ние сме политици, за да свършим работата в интерес не само на рибарите, но и в интерес на устойчивостта на отрасъла. Значи, когато има достатъчно много риба, не трябва да налагаме а, ограничения. И както а, смятам, а и се надявам, че нито съвета, нито комисията, нито парламентът ще възприеме такъв подход, нещо, което казах вчера, повтарям го и днес. По, по време на триалога Ясно е, че всеки трябва да направи някаква отстъпка, за да стигнем до консенсус. Влизането в сила на Лисабонския договор значи, че технически мерки за опазване на рибните запаси не могат да се включват в годишните разпоредби за риболова. Това е ясно след решението на съвета от декември. Всички технически мерки за опазване на рибните запаси трябва да се взимат с съвместно взимане на решение между съвета, регула, регламент 288 продължи срокът до юни миналата година и след това, а комисията се позова на 579 регламент, който продължи срока с още 18 година до краят на октомври тази година. Комисията, напълно разбираемо, разбира се, не е в състояние да даде продължение от още 18 месеца за преходните мерки. Затова те предлагат да се измени първоначалният регламент от 1998. В обяснителното си изявление комисията подчертава, че те след това ще предложат по същество ново решение, което да замени документът от 1998 година в рамките на новата обща политика в областта на риболова. Но това ще стане най-рано през 2014 година, може би дори през 2015 година. Е, чак тогава ще имаме актуализирани технически мерки. Е, но, но не знам дали ще сме тук през 2015 година, но като комисия по риболова трябва да внесем известен реализъм във всичко това. Предложението, което се правим на комисията и което се в общи линии очерта от комисията, се предлага 31 промени. И също и 6 приложения. Всичко това е доста техническо по своят характер, но то ще има въздействие върху живота на голям брой рибари. Какви са някои от тези промени? Става дума за актуализиране, преразглеждане, актуализиране и, както посочи комисията, отпадане на някои ненужни мерки. Абсолютно необходимо е да направим някои целенасочени изменения – в регламента от 1998 година. Без да затрудняваме ненужно е, живота на онези, които работят в риболовният отрасъл. Не трябва обаче да правим компромиси с това, което ни е скъпо, устойчивият риболов. Става дума примерно за риболова в зона 6А. Говоря по-специално за член 29D от предложението. Той обхваща именно зона 6А, която е до шотландският брак и на северо-запад от Ирландия. Става дума за улов на пикша а, и а, за улов на треска. Става, същото се отнася и за зона 2Е е в Ирландско море. Научните, данните от научните изследвания показват намаляването на запасите от треска в тези зони. Вече няма, няма треска и от доста време вече няма треска. И аз Знам, че техническите резултатите от техническият анализ са това, на което трябва да се опрем като основание за нашите мерки. Една от неприемливите последици на сегашната политика спрямо зона 6А е това, че Става дума за малките съботи, съдове, които обсъждахме вчера. Те ловят на 8, до 18, 18 км от брега. Смешно е да искаме те да отиват толкова далеко. Тези малки съдове фактически не въз... нямат особено голямо влияние върху рибните запаси. Това не е, Средиземно море не е Балтийско море, това е Атлантическият океан. 18 км от брега е много далеко. Трябва да решим този въпрос. И трябва да помислим как да ограничим а, а, и намалим тези 18 км. Необходимо е, е, може би, или да се заличи изцяло този текст, или да се коригира цифрата. Защото няма друг начин да се опише това, освен като безобразие. Ще ви дам един пример. Във връзка с една малка риболовна зона, като 6А, е, в, е, на северо-запад е, от брега на Шотландия, където на практика няма, няма треска. Европейската комисия, парламента и съвета не решават да закрият риболова в тази част, но ирландските, ирландските власти смятат, че трябва да забранат риболова за определен период от годината. И то в интерес на опазване, опазване на а, запасите от резка. Но други страни по същото време могат да ловуват там, а, а, да, докато нашите рибари нямат право а, да правят това за определена част от годината. Всичко това обаче не е включено в регламента от 1998 година. Другите страни, казвам, могат да ловат риба в тази зона, която не е достъпна за нашите рибари. В заключение ще кажа. А, а, а, ще кажа, че а, пикшата, а, а, нейните запаси се увеличиха експлозивно. А, а тя се третира като прилов има мерки за отстраняване на прилова, не, нещо, което се подкрепя от нашите научни, научни консултанти. Става дума за изхвърляне в големи количества на пикша. А това не е проблем, който може да се реши а, с този текст. Необходимо е изменение. Защото от правните съвети, които получавам, разбирам, че ако има спешни мерки, които ще действат през определени периоди а, на годината, въпросът не може да се реши. Комисията също се позовава на това, този въпрос. В бъдеще може да се реши този въпрос на регионален принцип. И а, това е в духа на предложенията за регионализация. Но защо да не го започнем още от сега? Тези страни членки, които искат да защитат част от своите е, е, региони, могат да го направят. Това са само един малък брой страни членки и според мен това показва, че имаме е, спешно, спешно имаме нужда от въвеждане на регионален подход. Но иначе, ако чакаме за регионализацията, тя се предвижда чак за 2015 година. Радвам се, че сроковете са такива каквито са. Аз ще подготвя моя доклад по време на лятната вакансия и след това ще бъда готов да изслушам вашите предложения. Взимам предвид това, че ако нямаме нещо на масата до края на декември, всичко ще се срине. Не казвам, че с това ще решим всичките си проблеми, но ако нямаме решение, ще се създадат нови проблеми. Нека бъдем реалисти. като подготвим документа до края на годината. Аз ще направя това, което смятам за свой дълг, ще направя съответните препоръки на комисията. 29-те предложения за изменения, които комисията прави, някои от тях са важни, други са излишни според мен, но очаквам колегите от комисията и след това заедно с съвета и Европейската комисия в дух на сътрудничество, в дух на компромис да уточним и приключим работа по тези мерки преди края на годината. Благодаря. Господин Хартън, благодаря господин председател, благодаря и на докладчика за поясненията. Той каза нещо, което аз исках да кажа. Комисията почерта а, е, измененията, които те предлагат, но аз искам да спра вниманието ви за нещо, което те не предлагат, а именно за състава на улова, улова което много ясно беше показано от господин Галахър. Ситуацията тук е следната. Всеки а, депутат и комисията са решени, че са, са съгласни, че е необходимо научен съвет. Всички сме съгласни, че трябва да се реши въпроса за изхвърлянето на риба и всички твърдят, че са за по нецентрализирано вземане на решенията. И ако се съгласим с това, което предлага Европейската комисия, ние ще се провалим не само от техническа гледна точка, макар че това е много технически регламент, но нашия провал ще бъде по-скоро морален. И ще ви кажа защо. Защото един пряк резултат от одобряването на а, текста, предложен от комисията, ще ни върне в а, а, ситуация, при която се изхвърля твърде много а, пикша по бреговете на Шотландия. И това беше отчетено два пъти. А, и това беше а, е, спешна а, мярка. А, е, също така беше предложено спешно да се премахне пикшата от е, правилата за изхвърляне. Вместо това, вместо тези спешни мерки имаше две отлагания по 6 месеца. И причината беше да се намали драматично изхвърлянето на риба. Спешността не е отминала и ние би трябвало да коригираме регламента, а не да изчакаме два часа, за да а, се възстанови ситуацията от преди две години, когато беше отчетена а, тази спешност. Квотите за ОДО също така отчетоха, че трябва да се въведе тази промяна и отново това беше пренебрегнато. Аз не мисля, че трябва да приемем такова положение. И както каза господин Галахър, когато говореше за това, кой е засегнат, това е класически случай на едно неправилно решение, което се засяга много малък брой кораби, много малък брой държави членки. Комисията иска това защото от правна гледна точка нищо не може да се направи. Това е напълно неприемливо и ние ще изглеждаме идиоти в очите на хората, ако ние е, разрешим връщане към лошите стари практики преди да бъде решено да се удължат сроковете за въвеждането на измененията два пъти по 6 месеца. Аз ще внеса изменения и много се надявам, че колегите ще ме подкрепят, защото би трябвало да имаме нови разпоредби за управлението на риболова, а, за да избегнем тази неприемлива ситуация, която ще доведе до а, масово изхвърляне на напълно годна риба. Благодаря. Господин Фра... Госпожа Фрага има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Благодаря на комисията. Следното искам да кажа. Естествено, не съм против продължението на регламента, въпреки че ние на времето е още казахме, че сме против, но трябва да проявим отговорност и да се съгласим. Сега, по повод на съдържанието, бих искала комисията да ми обясни няколко пункта в главата за мерките за намаляване на брака. Не пише, защо това е необходимо при транспониране на общност на директива. Трябва ли да го включим в регламент 850, тъй като транспонирането на общностни решения, които са в резултат на международни споразумения, следва друг път? Защо сега действаме чрез този регламент 850, а не чрез регламенти поради споразумения с международни организации. На второ място, наистина трябва да премахнем вече морално устарелите мерки, но дали не може да ни го приготвят в таблица, за да сверим кое е устаряло, кое не. По въпроса за зона 5 и размера на октоподите там или пък японските мили. В случая с октопода казват, че така е решено за централно, източно-централната част на Атлантика и е взето решение в Комисията по рибно стопанство за японската МИДА пише, че това се дължи на биологични причини. За останалите екземпляри, за останалите млади екземпляри, биологичните причини не въжат ли? Така че смятам, че трябва или да ми обяснят на какво се дължи тази разлика, или просто да следваме една и съща стратегия. Това би помогнало. Не знам докладчика дали може ли и той да ни подготви нещо като таблица и да ни каже защо едно се променя, друго не се променя. Така ще сме по-обективни. Благодаря. Благодаря, госпожо Фрага. Има ли други изявления или комисията може направо да вземе думата, за да даде отговор? Okay. Um... Добре, няма да се впускам в подробности във връзка с, с зоната 6А. Комисията разбира, че това е един много деликатен въпрос за депутатите и за редица държави членки. По спешните мерки много е неприятно, че графика така се оформи. Имаше е, извънредни мерки в, през февруари е, преди удължаването, т.е. имаше а, спешност парламента не реши дали продължава да а, е актуална тази спешност. Имаше много а, проблеми свързани с графика. Не смятам, че Европейската комисия е против изменения, ако съвет и парламента ги намира за необходими научните данни от юни е, пред, е, подкрепиха необходимостта за промени в състава на е, риболова, на улова и на прилова. Има вътрешни разпоредби за малки морски съдове и във връзка с морски видове. Няма разпоредби за траулери окото на мрежите е увеличено, но има някои изключения, но те няма да спрат корабите да ловят риба във връзка с рибните видове, които се стремим да защитим, комисията ще отчете възможностите за а, дерогации по октоподите и мидите. Ситуацията е неприятна, а, няма други възможности. Някои от мерките са взети от, а, първо, от а, временните мерки. Има мерки, които съществуват още от 2009 години и не са транспонирани в законодателството. Ако депутатите биха желали повече информация и таблици на въведените промени, това може да бъде направено много бързо и тези данни могат да ви бъдат изпратени. Председателят, госпожа Прага. Прага. Благодаря. Аз питам, това ли е нормалният начин за транспониране на общност на директива при положение, че това е решение взето в международна организация? Вие казвате, че това е спешна процедура. Спешна процедура ли е причината за да го включим тук? Дали вече не е включено в регламентите? Това питам. Казахте, че заради спешни причини, но искам да съм сигурна, че спешността е единствената причина, поради която това е включено в предложението. Заповядайте, казва председателя за отговор комисията. Аз мисля, че това е нормалният начин, поне до момента така сме правили. Не знам какво друго да кажа в отговор на госпожа Фрага. Да, благодаря. Такъв беше въпроса. Заради спешността ли или не? Вие казвате не. Ясно е. Благодаря. Господин Галагер, искате ли вие да приключите дебата? Господин Галагер, искам да благодаря на колегите е, за тяхното участие, на Кармен Фрага, е, на всички останали колеги. Е, трудно е да се отговорят на всички тези въпроси. Аз не съм в състояние да ги отговоря по-добре от експертите от Европейската комисия. Струва ми се, че Отговорът е, вероятно, да, че трябва да се транспонира текста от 2009 година. Изглежда, че комисията трябва да отчете трудното положение, в което се намираме. Трябва да се разглеждат нещата в прагматичен порядък. проектът няма да препоръча ново удължаване на срока. Те са се съобразили с редица от измененията. Много от тези изменения са в наша полза. Те се отнасят специално за Шотландия и Ирландия. Необходимо е да има изключение за малките риболовни съдове. Защото тяхната е риболовна дейност не въздейства е, осезаемо върху рибните запаси. Това, което ние препоръчваме, го препоръчваме не по политически съображения, а възоснова на научните резултати. И именно в този дух сме формулирали измененията, които предлагаме. Комисията, разбирам, тук е в много трудно положение. Защото а, е, не може техническите мерки, взети, приложени в спешен порядък, които приключват през месец феврари, да бъдат продължени още по-нататък. При, приветствам а, намерението на комисията да а, продължи да работи а, по въпроса за състава на а, изхвърлената риба. Ще се опитаме да сглобим всички тези елементи в доклад, като вземем предвид необходимостта работата да приключи до края на годината. Аз се представя моя доклад в този срок. Комисията знае точно какъв график става дума. И ако се съгласен, господин председател, на 19 септември ще имаме възможност да разглеждаме внесените изменения. След това ще гласуваме в комисия на заседанието през октомври и надържим да внесем доклада на пленарното заседание на второто заседание през ноември. Пленарно заседание имам предвид. Някои проблеми ще бъдат решени, но несъмнено, ако се възникнат и други проблеми, това ще въздейства по-нататък отрицателно. Комисията трябва да се съобрази с факта, че ако нямаме резултат до края на годината, ще се окажем именно в такова положение. Благодаря. Благодаря ви, господин Галагер. Както виждате, след бурята идва слънцето и малко влязохме отново в времевите рамки. Минаваме към следващата гледна, към следващата точка от дневния ред. Днес Госпожа Патрао ще ни представи проекта за протокола договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисао. Благодаря, господин председател. Искам да започна с израз на моето съжаление за това, че се забавихме с този доклад поради редица стечения стечение на обстоятелствата. Нямахме много късмет с този доклад, нито при първото, нито при второто издание на дебата. Почти нямаше присъстващи колеги, нито един от докладчиците в сянка не бе. След това го преместихме за вчера, след това от вчера го преместихме за днес. Аз самата трябваше да пътувам до Австрия с комисията по земеделие, така че анулирах пътуването заради доклада. Така, за това аз, да кажем, нося вина, но за някои други обстоятелства вината не е моя за закъснението. Така че успях всъщност да използвам времето, и да доработя доклада. На 9 май проведохме семинар, нека да го припомня, и по време на семинара имах желание да дойдат и докладчиците в Сянка Не винаги това е възможно, но така или иначе на семинара дойдоха представители от комисията, представители на научния сектор, на браншовите организации, така че всъщност представителството бе балансирано и стана ясно, че не само европейската флота има този обичай за отрязване на перките на акулите. Ако искаме да се придържаме към предложението на комисията с социално-економическите измерения, както бяха те така представени по време на първия, първата размяна на мнение. Економическите и социалните последствия винаги са взаимно свързани. Сега, не само економически и социални са последствията, понякога са и в този конкретен случай екологични, защото предложението на комисията всъщност цели да гарантира премахването на тази практика, да не се режат перките на акулите повече. И стана ясно по време на семинара, че ако научните изследователи не си сътрудничат с корабопритежателите, то просто няма да има информация, която да ползват. Това го подчертавам, защото ми се стори интересно и не го бяхме застъпили до момента. По нещо друго, което бе интересно и стана ясно е, че корабопритежателите дори са склонни да финансират независим орган, който да контролира да контролира разтоварванията в пристанищата, където няма съответен компетентен контролиращ орган. Закъснението в представенето на доклада всъщност, както ви казах, го използвах за да за да поискам от а, един кабинет, наскоро създаден кабинет за оценка на въздействието и от тях получих всъщност мнение аз самата не знаех, че има такава възможност за получаване на мнение или становище. Когато разбрах, че има такава възможност, веднага се обърнах към тях и помолих, ако може, възможно най-бързо, да ми дадат отговор. Казаха ми, че за месеци биха подготвили по-подробно становище, но ако искам само първа приблизителна оценка, няма да бъде толкова дълго. Така че това поисках. В папките ви има екземпляр от становището. И някои от аспектите на тази първа и приблизителна оценка са определено много интересни. Така, пише, например, че комисията приема европейската флота приема факта, че европейската флота не премахва уловът като възможност, уловът на тези акули. Публичното допитване, което проведе комисията, нека да си припомним, че това, тази система за публично допитване бе основата на изработването на предложението и в това публично допитване не бяха включени много от аспектите, които трябваше всъщност да включим. И за това общественото допитване всъщност не даде желания резултат. Трябваше да се произнесат по един-два въпроса, вместо по всичките, които ни интересуваха. Например, можехме да питаме и за контрола, за това дали е необходимо за силен контрол. Ние поне тук винаги сме повтаряли, че е нужен повече контрол, по-стриктен такъв, за да се гарантират дори и съмненията за такъв вид практика, премахване на перките на колите, да изчезне. Комисията обаче не го предвижда това като мярка. Втори въпрос на оценката бе, че комисията не е провела съответ на оценка за евентуалните економически и социални последствия при положение, че глобалното, глобалната устойчивост включва екологични, економически и социални последици, така че една обща оценка не е всъщност пълна без тези два аспекта. Друга точка от проучването е друга точка от е, оценката е свързана с рентабилността и тя не е достатъчно добре обослована. Ефективността на разходите изобщо не е включена като параметър, параметър за оценка. Е, от, разбира се, споменават се разходите, но не се оценяват в смисъл дали са рентабилни или не. И това са основните елементи, които съдържат, се съдържат в оценката. Оценката, както вече ви обясних, я поисках по време на работата си за доклада. И сега ви давам по същество. От първия момент, в който обсъдихме доклада, за първи път, още от тогава казах, че моето желание не е и няма и да бъде да защитава една или друга позиция. Нашата задача тук е да изслушаме всички засегнати страни, да ги изслушаме и да се опитаме да съвместим интересите им, ако, разбира се, не противостоят на нашите основни принципи и ценности, а за нас това е устойчивият риболов и съответно отхвърлянето на практиката да се режат перките на акулите на борда на риболовните кораби на нашата флота. И така е отразено и в проекто доклада. Някои от предложенията вече фигурират там в проекта доклада и това всъщност е израз и на постигнатия консенсус. Едно от тези предложения е едновременно задължително разтоварване на трупа на рибата и на перките. Така пише и в доклада на комисията. Там пише, че перките и трупа, и тялото могат да бъдат разтоварвани в различни пристанища. В случаите, в които това се случва, разтоварва се в различни пристанища, в тези случаи може да се тълкува практиката като стимул на отрязването. Защото щом няма контрол, щом разтоварването е в различни пристанища, сякаш ние мълчаливо сме за. Просто защото няма липса на, защото няма контрол, а и няма данни, които да могат да се събират достатъчно достоверни такива. От тук проистича съответно и изискването за едновременно разтоварване на едно и също място. В такъв случай ще има контрол, ще има и обмен на информация, която след това да се използва за научен анализ. Как можем да гарантираме извършването на контрола? Това го зададох като въпрос на научните сътрудници на изследователите и те отговориха безспорно това може да се направи чрез сравнителен анализ на перките, защото перките на различните рибни винове са различни, съответно може да се прецени дали принадлежат към разтоварената риба или са от прилов от друго място на разтоварване. Затова предлагаме създаването на отделен независим орган. След това се запитахме обаче дали ако корабопритежателите договорят услугите на такъв един орган, дали това ще бъде достатъчно независима практика, дали няма да има конфликт на интереси, както вече е, се случва в риболова на риба тон. Не може да контролираме с орган, който в крайна сметка поради връзки с определени среди не е достатъчно независим в критерия си. Друг, друга възможност би била, например, да се премахне и възможността да се режат перките на акулите в хладилните кораби. Имаше вече такива предложения още от самото начало, само че аз отидох още по-далече и казвах, казах, че още от самото начало трябва да, трябва да изслушваме всички участници в процеса, тъй като се отразяват ограниченията на цялата европейска флота. Моите предложения в този смисъл целят да се създадат условия за добро управление на ресурса от акули, т.е. научни данни с достатъчно надежно качество, което да ни позволи да знаем колко акули има и как можем да управляваме този ресурс. Това го редактирах в един специален абзац, който отговаря на тревогите на неправителствените организации. И в този абзац казвам, че трябва да се разработи план за действие. Това всъщност го искат още от отдавна научните среди само, че комисията смята, че е по-добре, вместо да се прави план за действие, просто да се зачеркне риболова. Не трябва винаги да търсим най-лесното, а най-умното. Затова аз съм за е, план за действие в е, по-конкретния случай на акулите. И това е и целта на доклада ми, това ще бъде целта и на измененията. След това корабопритежателите трябва да отразяват теглото на уловените акули в специален регистр, т.е. брой и тегло на уловените акули по видове акули, за да може след това изследователите да разполагат с данни за всеки един от видовете. След това да има и представителни извадки от около 15 10% за тези риболовни е, райони, където има, например, повече от 100 акули, 100 риби. Като същата такава извадка се направи за райони, където броят е по-малък, например 10. Това ще създаде възможност за регистър, а всеки регистър е основата на едно добро управление. И в заключение, преди да дам думата на колегите за въпроси, искам да подчертая пак, че още от самото начало се опитвах да съвместя интересите и на неправителствените организации, и на природозащитниците, и на участниците, на производителите, така да се каже. Опитвах се още от самото начало да намаля отрицателните ефекти. Разбира се, дори и подозренията биха били трудни за управление в времената на економически и политически ограничения, в които живеем в момента. Така че ви моля и вие да погледнете на доклада и на предложенията за изменения, възможно най-обективно. За да може и вие след това да сте гъвкави в зависимост от ситуацията, от контекста, трябва да реагираме по един или друг начин. И за това се обръщам специално с такава молба към вас. да сте и вие гъвкави, за да може измененията да са все по-добри и по-добри и да взимат предвид всички страни и всички интереси на страните. Благодаря. Господин Румева има думата. Много неща има тук в този доклад. И аз бих искал само най-важните да посоча. На първо място, разбира се, Ясно ми е, че колегата Патрао иска да стигне до компромис, до консенсус. Разбирам го. Проблемът обаче е в самата основа на нещата. Говорим за социално-економическа проблематика. Какви са обаче тези последствия? Не ми е ясно на мен какви са економическите последствия за флотата. Има цифри, има извадки. Те са различни обаче, в зависимост от контекста, в зависимост от ситуацията и не е много ясно как, в какво се изразява економическото последствия върху флотата. Кого фаворизира, кого дефаворизира. Преди няколко месеца, например, твърдяхме, че не може да разтоварваме на, в отделни пристанища трупове и е, перки. На мен ми се стори ясно тогава. Защо тогава беше безпроблематично, сега изведнъж става проблематично. А се срещах с представители на бранша и те казваха, това е економически хаос. Сега излиза точно обратното. в едно и също пристанище е, разбира се, по-умно да се разтоварва. Няма да е мнение по този въпрос сега, обаче имам друго мнение по повод на това, което тя казва, че ако се разтоварва на различни места, това ще значи по подразбиране, че другата альтернатива е по-изгодна. Може, разбира се, да е така, но няма гаранция, че ще бъдат перките от същите акули, които се разтоварват на същото място. Това има риск, това има създава подозрения за ненадежност на данните, които даваме на научните среди. Може перките да се разтоварят, телата да се изхвърлят обратно, защото са ненужни. Тоест, няма, няма гаранция дори и при разтоварването на едно и също пристанище, нещата да са по-надежни. Нещо друго. Ако има сега изключение за хладилните колеви, кораби, то всъщност няма никаква промяна в основната част. Защо? Ми защото просто на хладилните кораби се развива най-голямата част от тази дейност. Не трябва да има изключения. Трябва да има една и съща процедура за цялата флота, включително и за хладилните камери. Иначе има законова вратичка, която продължава да си съществува. Целта ни днес е да затворим всички възможни вратички. Нещо друго по повод сега оценките за въздействие. Оценките за въздействие съдържат други, освен други, освен това, което пита госпожа Патрао, съдържат и други изводи и някои от тези изводи искам сега аз да ви цитирам, а именно, че всички препоръки всички препоръки целят разделянето на тази практика. Така че, щом цитирате оценката за едно, цитирайте я за всичко. От друга, нещо друго свързано сега с контрола. Съгласни сме, че трябва да има повече контрол, по-стриктен. А, днес вече е трудно да контролираме 5%. Така че ако го повишим до 14, контролът ще е още по-ненадежден. Видяхме още по време на предходния дебат, че няма неяснота за това кой, кога, как и в каква степен ще контролира. И формулата за независима организация, която да контролира, е приемлива, но кой ще плаща? Аз не съм много склонен да вярвам на агенция, която е наета от бранша, за да контролира самия бранш. И ако единствената им контролна дейност е по пристанищата, пак няма гаранции за това, че ще се спазват всички изисквания. Тоест продължава да има неизвестни в уравнението. Нищо не сме постигнали всъщност нито ние, нито от комисията. Така че нашите изменения следва да бъдат в две посоки. Първо, предложенията на госпожа Патрао Невес за е, изключения и за всъщност поддържане на възможността да се режат перки, това не бива да го приемаме като изключение или като изменение. Не може, рязко трябва да откажем практиката. И трябва да сме за разтоварване на труп с перки, без те да бъдат изрязани, да принадлежат към тялото по естествен начин. И тук има и международни документи, които биха могли да се цитират, особено по въпросите за е, рибните ресурси, не само акулите, които ни занимават, а и други рибни видове, можем да се позовем и на тези е, документи на международни организации, които също цитират необходимостта от разтоварване на рибата с перките. Ясно ми е защо и как госпожа Патрао иска да ни убеди, но това, което моята политическа група защитава, е това, което аз излагам за нас. Това е принципен Проблеми и за нас е ясно как може да се разреши въпроса. Така както са представени нещата в доклада на госпожа Патрал Невес, за съжаление, няма разрешение, има по-скоро нова проблематика. Благодаря. Благодаря, господин председател. Може би лошо ви произнесех името, казва председателя. А, благодаря на докладчика. Ще направя само няколко забележки. Интересно е, че той а, признава звеното за оценка на въздействието. Но главната цел на парламентарното звено за оценка на въздействието е да оценяваме въздействието на нашите изменения, а не да дублираме това, което прави комисията. Така че, ако сме направили оценка на въздействието на измененията, пак ще бъде трудно, защото е много трудно да се оценят не само количествените, но и социално-економическите въздействия. тоест, ние бихме се сблъскали със същите трудности. Но добре е, че все пак се признава съществуването на подобно звено Не знам дали в, в, в превода се е загубило, но не чух думата лесно. Не търсим лесно решение. Това е един от редките случаи, когато сме изправени пред едно лесно или, как да кажа, просто решение и, и се опитваме да избягаме от него. в случая думата лесно квалифицира решението и в никакъв случай няма пиоративно значение. Знам всички трудности, свързани с разтоварването на каркасите и перките на различни пристанища. Това затруднява инспекциите. Разбира се, ако рибата се разтоварва заедно с перките, тази трудност може да се преодолее. Не виждам какво ще решим, ако променим разрешенията да се премахват перките в морето, преди разтоварването. Сегашните разрешения са за кораби, хладилници, за замразяване на рибата. Така че не виждам какво ще се промени. А, мисля, че всичко това е ясно. Благодаря. Господин Лейвис. Благодаря, господин председател. Ако аз бях испански или португалски риболовец, щях да съм горд Мария да бъде а, моят говорител. И трябва да се вземе предвид това, което тя казва и да се опитаме да намерим решение, а, което отговаря на нуждите на всички ни. Свършила е наистина първокласна работа перките и корпуса на рибата трябва да бъдат разтоварвани заедно в същото пристанище. Собствениците на кораб, риболовните кораби трябва да плащат за инспекцията. Трябва да се събират данни. Данните трябва да дойдат от рибарите. Трябва да се уточнат квотите за улов на кули. Всичко това цели да отговори на нашите, нашата загриженост за това, че запасите от акули намаляват. Трябва да се опитаме да създадем устойчива политика и да бъдем подкрепени от рибарите в изпълнението на тази политика. Аз съм убеден, почти съм убеден в това, което докладчика се опитва да, да ме убеди, но всичко се свежда до нещо, което беше казано още в самото начало. Каква ще е цената? Примерно, осмо изменение. Ще се опитам да го намеря. Осмо изменение. Трябва да направим това, за да предотвратим неизбежни и значителни економически и социални щети, които ще понесе отрасъла рибарство при забраната на от премахването на перките на акулите. Взимате акулата, отрязвате перката, слагате я в, в фризера. Не виждам как може да се оценят загубите и какви са тези загуби. Не съм убеден. Не съм убеден в това, което ми казвате. И след като не съм убеден, тогава всичко останало губи смисъла си. За комисията беше доста има доста дълго време, за да се убедят, че акулите трябва да се разтоварват заедно с перките си. Съгласен съм с тях. въпреки блестящите доводи на оратора. Благодаря. Благодаря много. Благодаря на докладчица Мария. Аз забелязах особено заключителните ти бележки, че трябва да бъдем отворени за промените и да се приспособяваме към реалността. И а, трябва да се види, например, че като държави като Коста Рика, Тайван, имат а, правило за това перките да бъдат, да не бъдат отделени от телата. Миналата седмица Народна република, Китайската Народна република заяви, че няма да се сервира суп от перки на кули на официални приеми това е все пак стъпка, а, може би не в близкото бъдеще, но все пак очертава посоката. И аз мисля, че Европейския съюз би трябвало да се противопостави на това движение. Ако направи това, няма да се приспособи към реалността. Някои от подробностите, които предлагаш, вървят точно в обратната посока. Например, съотношение 14% перки към тегло, докато за щатите това съотношение е 5%, поне през последните 10 години. Мисля, че ако Европейския съюз направи тази стъпка назад, това наистина би било жалко. Трябва да се намери сериозно решение и то включва разтоварването на акулите с перките. Към мен се обърна испанската промишленост, които много дълго ми обясняваха, че ще бъде невъзможно да разтоварват перките е, на същите пристанища, както и телата на кулите, защото пазара бил различен. И те много по-правдоподобно ми обясняваха и економическите загуби в този контекст. А, господин Арсений си има думата. Благодаря, господин председател. Питам се дали е необходимо да се направи анализ на а, разходите и ползите, за да се спре, например, робството. А, то понякога се случва, а, олавят се тези големи животни, отрязват се перките и а, големите трупове се хвърлят обратно в морето. Но хората са започнали а, е, е, да правят а, е, неща, за да спрат, да премахнат робството. По този начин се процедира и с, с премахването на перките на кулите. 25 държави спряха да го правят, не приемат никакви дерогации, настояват за това перките да бъдат прикрепени по естествен начин към телата. Дори държави в Централна Америка правят това. Коста Рика, Доминиканската република, Салварос, Салвадор, Хондурас и други. Тайван, което, който ние често обвиняваме в тази практика, не отдавна забрани премахването на перките и се присъедини към тази политика. Аз мисля, че единственото разумно нещо, което можем да направим в този закон е да премахнем член четвърти, да премахнем всякакви изключения, всякакви дерогации госпожа Невеш, с която работихме в много тясно сътрудничество, разглеждахме всички причини, всички доводи, разходи и така нататък. Тя казва, че решението да се ограничи това предложение, за да може да се позволи дерогация само за хладилните а, кораби. Аз малко се съмнявам, тъй като а, поначало това е уместно само за и се прилага само в хладилните кораби а, за оценката на въздействието а, трябва да се отчете това въздействие. Приете план за действие за колите още в 2008 година. Идеята да се разтоварват перките и а, а, телата на кулите на едно и също пристанище а, причинява големи проблеми, защото е поради съотношението и както се формулира това произношение, много лесно може да а, има измами, а, може да се оловят тези големи животни, да се отрешат перките на две животни и да се каже, че това е само една а, акула е, и по този начин да се спести хладилна площа. Ние знаем, че нарушенията са свързани с повишаване на това съотношение. Това е, се прави и в, в Испания, но дори да се спази съотношението, нещата са много обтакаеми и мъгляви за това как различни акули биха могли да имат различно съотношение тяло-перки. И това е описано и от други колеги, които се изказаха във връзка с съотношението. Идеята пристанищата да накарат собствениците на хладилни кораби и а, инспектирането им от независими органи при разтоварването а, ме кара да запитам какъв е анализа полза разходи на такава мярка. Освен това, как мога да бъда контролиран, как да се само контролирам или как да бъда контролиран от някого, на когото плащам. Може би в един идеален свят това може да се случи, но не сме постигнали това все още. Бих шела да кажа нещо, което за мен е от основно значение и с това ще приключам. Ако се оставят перките е, е, естествено на трупа на рибата е, изисква консултации. Европейския парламент на стоя, това с писмена декларация. Няколко хиляди души подписаха тази декларация за това да не се премахват перките. Европейския съвет с 27 държави членки, с мнозинство от 25 държави, което не е често срещано явление, настоява на това. Парламента по-малко амбициозен ли трябва да бъде от комисията, от съвета и от гражданите? Мисля, че това не трябва да бъде. Господин Санчес Преседо. Благодаря, господин председател. И слушах с уважение всичко, което бе казано и искам да кажа още от самото начало, че се чувствам идентифициран с изложението на госпожа Патрао. Нито обсъждаме биоразнообразието, нито устойчивия риболов на акулите. Аз съм от Галисия и няма да намерите даже нито един ресторант без да и има на, в менюто така супа от перки от акула, със сигурност не само в Галиция. Всъщност, може би и в Барселона няма такива ресторанти, може би и в Швеция даже няма. И по-голямата част от нашата флота разтоварва на едно и също място. Може би нечия е друга флота, която практикува различно разтоварване, защото знае, че на едно място се потребява е, месо от акула, а на друго място се предпочитат само перките и може би те практикуват, тези, които ловят риба в е, открито море. И тук малко стигаме до Гроучо Маркс и неговата теория за това, че политиката всъщност е научен начин за усложняване на живота и за слагане на неправилни диагнози. И аз имам чувство, че в момента точно това правим. Слагаме неправилна диагноза. Не може самият бранш да си вреди сам на себе си. Нека да им вярваме на критерия за това те да преценят кое е добро и кое е лошо за тях. Естествено, бранша, риболовната и индустрия са още от самото начало ще пази економическите си интереси и ще иска да поддържа статуквото. Сега обаче тази индустрия не е глупава и ще разбере още от самото начало, че регламента, който предлагаме е в техен ущърп и съответно те ще се съгласят на контрол. И това е линията всъщност, която смятам, че трябва да следваме. Аз не смятам, че е радикална промяната. Просто казвам, че има няколко начини да се реши един проблем. Не трябва да мислим, че е, проблемът има само едно разрешение. Винаги има разумни альтернативи. Трябва да се разтоварва на едно и също място. Хубаво, съгласни сме с това може би риболовния бранш има друга, друго гледище, защото докато се разтоварва едно, другите, които се занимават с разтоварването на друго, стоят с кръстени ръце и няма какво да правят, работят едни залудо, други седят. Може би в това се изразява и економическата загуба, която носят. Не всичко може да се изчисли, не всичко може да се контролира, не може всичко да се предвиди. Не виждам защо разделянето на трупа от перките е нещо толкова страшно. Не трябва да сме такива интегристи, такива и фундаменталисти да казваме, че има едно единствено разрешение, че независимият контрол няма смисъл, че разтоварването на, в едно и също пристанище и то не се знае има ли смисъл и ние тук сега ще разрешим, разрешим нещата с един агресивен регламент. Има разум и в други предложения. Аз съм против рязането на перките и съм за контрола, като всеки разумен човек. Но смятам, че никой разумен човек няма да наказва един бранш и неговите потребители. Благодаря. Госпожа Фрага. Е, госпожа Фрага, благодаря. Наистина, най-лесното за госпожа Патрао би било или да бъде за, или да бъде против предложението на комисията. Това го прави съвета всъщност. Съвета не излиза с никакво альтернативно предложение, както прави госпожа Патрао. Какво е важно тук? Важното е, че заедно с сектора, с риболовната индустрия, да търсим разрешение компромисно разрешение, което да обслужи интересите на всички ни, включително и на тях. Естествено, че ще понесат а, е, а, е, цената те. Нека да ви покажа сега в какво се изразява загубата на флотата. Мога да го направя. Ще понесе загуби и за това. Всъщност, те са склонни да плащат за контрол. Тук не съм съгласна аз, че ако някой плаща на независима организация, това вече подрива независимостта на тази организация. Това се случва всеки ден по няколко пъти. Защо сега изведнъж? Обърнете се към бюро Veritas. Най-вероятно познавате всички този кабинет аудитори, експерти. От 6 до 9 000 долара е фактурата, която трябва да платите на бюро Веритас за инспекция на един кораб. Тоест, цената на това, на това, което ще възлезе предложението на комисията, без да броиме качеството, възлиза на 22 166,3 евро. Има тук разбивка, ако искате, мога да ви я покажа. И това е цена по кораб и по прилив. Хваща се рибата, отрязват се перките, разделя се трупа от перките, тялото се увива в специална опаковка, след това перките се замразяват след като се разтовари трупа, обвивката се премахва и се слага друг вид опаковка, за да продължи да се запази. Виждате, значи, че това съвсем не е проста операция и ако искате, мога да ви дам подробната разбивка на тия 22 000 евро, без да броим пониженото качество. Например, ако на островите зелени нос се разтовари, това означава, че трябва да се отрежат перките, след това да се пренесат към хладилния склад, междувременно те да пострадат в транспорта и да им се понижи качеството. Това не го броим. Ако иска някой, пак повтарям, може да го прочете. Тези, които помогнахме на госпожа Патрао, разбрахме точно какво цели тя. Цели да направи е, нещо различно от комисията, а именно да се занимае сериозно и в, в дълбочина с оценките економически и социални последствия. Ние обаче направихме точно обратното, говорихме с бранша и за това мога да ви кажа и сега съм в състояние да ви дам цифрите, за които питате. По-добре е да работим заедно с сектора, а не да законодателстваме ние тук от Олимп. Къде се лови рибата? Рибата се лови на Зелени нос, на Мадагаскар и там има хаос, там има липса на контрол. Така че ако не работим заедно с корабопритежателите, няма да разберем всъщност на какви рискове са изложените. Така че нека да сме обективни, нека да не сме толкова пълни с предразсъдъци и да си признаем, че може да се контролира всичко. И научните изследователи също са е, на това мнение. Те смятат, че контролът си заслужава и те самите са за нашите предложения. Така че нека да сме разумни, нека да погледнем сериозно на това, което е подготвила госпожа Патрао. Аз самата също мога да ви дам цялата информация, която съм събрала и с която разполагам, за да си извадим изводи с припознаване на действителността. Нека да се преборим, за да просперира, за да сработи усилието, което положихме. Ясно е, че не винаги ще можем да убеждаваме сектора в разумността на нашите решения и тук в момента имаме възможност да го постигнем. Благодаря. Има думата сега комисията. Е, Благодаря, е, господин председател. И аз ще най-напред ще благодаря на докладчика за нейната работа, за нейните опити да намери компромисно решение. А също за това, че се опитала да представи един балансиран и безпристрастен доклад. Доклад, в който са включени становищата на всички заинтересовани страни. Трябва да подчертая, че комисията се е опитала да направи същото. Да включи интересите на всички заинтересовани страни, отрасъла, неправителствените организации, националните органи и власти, за което беше необходимо доста време. Време за консултации, а също така преди, по време и след работата по оценката на въздействието. И нека кажа нещо и за качеството на оценката на въздействието. Трябва да заявя още един път, както съм го правил и преди, че дадахме възможност на отрасъла да ни представи всички възможни данни, качествени, количествени, практически, и то в срок от две години. Тези данни пристигаха постепенно. Получихме много полезна информация от отрасъла, задавахме допълнителни въпроси, получавахме допълнителни отговори. За жалост, количествените данни, които получихме и на които някои от вас, например госпожа Фрага, се позоваха тук, данните по отношение на допълнителните разходи на риболовен съд – постъпиха при нас от риболовния отрасъл едва през последните две седмици. Щом получихме тези данни обаче в табличен вид от представителите на отрасъла, седнахме с тях и заедно анализирахме тези таблични данни, защото те даваха повод за редица въпроси и след няколко седмици те ни дадоха допълнителни отговори. Представяха ни анализ на различните разходи. Разходи е, свързани с, специалните харпиери, които, които са едни специални покривки, които се използват. А също така и разходите, свързани с обработката на улова от акули след замразяването му. Разгледахме подробни видеоматериали, разглеждахме стотици снимки предоставени от рибарите. Проследихме целият процес на замразяването, на разтоварването, на, на обработката след това и заключихме, а с това да са съгласни и представителите на а, отрасъла, че съществуват възможности, и то големи възможности, за усъвършенстване на използваните методи Нещо, което значително ще намали разходите. Ние не знаем обаче, а секторът, отрасълът нямаше възможност да ни даде подробности именно по този въпрос. Разрешете ми сега да се върна накратко на въпроса за едновременното разтоварване на каркасите заедно с перките. такова едновременно разтоварване, като се има предвид, че перките вече са били отделени от каркаса, не е приложимо по сегашната система и няма да реши много въпроси. Няма да реши въпроса за съответствието в теглото между тялото и теглото на отделените перки, за да сме сигурни, че не е имало отрязване на перките в морето. А, значи това не може да ни гарантира, че практиката ще бъде предотвратена. Съществува и друг въпрос. Въпроса за забранените за улов видове, много от които имат перки, които са много по-ценни от перките на кулите, които не са забранени. Така че тук съществува възможността да се събират много ценни а, рибни перки и ще бъде много трудно да се установи, че не е имало орязване на перките в морето, открито море. А господа Платони е също предложи по-строг контрол. Ние сме съгласни, че контрола трябва да бъде по-строг и по наше мнение най-добрият начин за осъществяване на такъв контрол, без да се увеличава цената, е перките да останат прикрепени както си е нормално към тялото на кулата. По отношение на предложението на госпожа Патона за независими органи за инспекция и контрол, струва ми се, че терминът независим е малко противоречив по себе си, когато става дума за орган, наед от е, отрасъла. Трудно е, е за някой да си представя, че когато на някой, някому се плаща за да свърши някаква работа, той може да бъде напълно независим от този, който го е наел. Благодаря. А сега докладчика, за да приключим обсъждането на тази тема. Съвсем накратко, наистина ще бъда удоволствие за мен, ще бъда кратка, ще се опитам обаче да отговоря на всичко, което беше повдигнато. Винаги е прекрасно да се слуша комисията, особено тогава, когато те ми казват, че независимо си минаят, е, а, си противоречат а, тогава, когато говорим за независими органи, които могат да а, действат а, за всички други рибни видове, а не могат да работят за а, акули по този начин, комисията сама си а, противоречи. Комисията не, не предлага компромис. Аз самата предлагам предлагам компромис и някакъв баланс между две крайни позиции. Комисията просто си изгубила е времето, защото изобщо не е предложила компромис. Ако каже, че трябва перките да бъдат на трупа, те изобщо не правят компромис сектора прави, отрасъла прави усилия. Не а, отрасъла трябва да предоставя данни, а комисията. Комисията също така трябва да предостави и да направи оценка на въздействието. Звеното на оценка на въздействието на Европейския парламент не е а, за оценка на въздействието в сектора, а оценка на въздействието на становището на комисията те са установили, че комисията не си е свършила работата, а не съответния отрасъл когато чуваме числата, които ние представяме, ако работим съвместно с е, отрасъл и разгледаме числените данни, вие сте предоставяли е, количествата е, от комисията. Аз не съм виждала тези числа. И тук комисията казва а, едновременното разтоварване не решава проблема. А аз тук ви прочетох какво каза комисията. Всъщност комисари. Мария каза, че проблема е липсата на едновременно разтоварване. Отново комисията си противоречи. Те казват е, нещо в изявление на пресата и друго нещо в е, други документи. Аз имам тук един документ, е, че в е, едновременното разтоварване не само, че нямаме а, а, е, съмнения, всъщност имаме сравними данни. Сега подобряването на съотношението в теглото. Аз не съм го предложила тук, просто защото как да кажа, госпожа Гърлинг, ако съм произнесла правилно името, госпожа Гърлин каза, че съм критикувала думата изи, лесно. Аз говорих съвсем ясно, че поне аз не виждам ролята си като и задачата си да намирам лесно решение. Моята роля, така както аз я виждам, е да изслушам абсолютно всички, да изслушам всичките противоположни интереси и да намеря решение, което да отговаря на всички проблеми. Не е направено това да бъде лесно решение, но това трябва да бъде правилно и уместно решение. Това ви представих. Уважаеми колеги, много а, високо цени това, което каза Изабела Левен. Тя каза, че испански флот не е заинтересован от едновременното разтоварване на телата и на перките е, на едно и също пристанище, но е, защото става дума за различни пазари на различните продукти, но това всъщност е един аргумент, който е, си е, захапва опашката, така да се каже, защото лошо е, ако си променят позицията, лошо е, ако я поддържат. Ние много сме направили, е, променихме тяхното становище, променихме нашето становище и се опитваме да намерим някакво междинно решение. Точно това се опитвам да правя, е, защото вие дойдохте тук с предварително формирано становище, междувременно много неща се Промених, Аз съм работила много усилено и въпреки всичко непрекъснато чувам най-различни неща. И така, искам да ви помоля да направите това, което аз направих. Опитайте се да се отместите малко от крайната си позиция. Всички ние се опитваме да реагираме на получаването на информацията. Когато органица... информацията е ограничена и се появи нова, ние трябва да я реагираме. Ние не трябва да затръшкваме вратата пред отрасъла, ако искаме да въведем мерки, които, срещу които сектора се противопоставя, не мисля, че решаваме проблеми. Имаше някои проблеми, които също искам да засегна. Споменахте, че китайците вече не сервират на официални приеми а, супа от а, перки на кула, смятате ли, че това ще повлияе на пазара? Това, като разбираме сега, е, че се използва е, е всички е, и тялото и е, на акулата, не само перките от китайците. И ако не се сервира супа от перки на кули на официални банкети, какво означава това? Ако видите числата, всъщност виждате, че много повече се печели от е, тялото на кулата, дори от черния дроб. Така че не можете да кажете, че няма да има вече пазар на а, тези продукти, ако не се сервира супа от перкина коли. Тук се казва, че трябва да следваме а, становището на съвета, на Европейски съвет, защото 25 от 27 държави са го подкрепили. А, и вчера министър изобщо не спомена този проблем за премахването на перките. Той каза, че Европейски съвет а, разполага с важен а, момент, той, важен документ. Той дори не спомена и дори не знаеше, че премахването на перки е забранено от 2003 година насам. Аз не казвам, че съвета знае повече от мен. Ако проблемите не засягат нашите страни, на нас честно казано, не ни е грижа. Така че моята нагласа е както и при други проблеми. Тук е поставен на карта а, е, Европейския съюз, който а, е, се стреми да подобри положението в 27-те държави членки, не само в 25, които са съгласни. Има редица проблеми, редица въпроси, на които нямах възможност да отговоря. Тук ставаше въпрос, че няма ясни данни за социо-економическото въздействие. Тук а, ние в парламента сме си свършили работа. Аз съм представила данните за последните последната размяна на мнения, представила съм го на депутатите, ако не може да се осигури проследяване, проследимост, това не е вярно. Учените ми казват, че може да се проследи а, съотношението може да се види и от перките, от телата, коя перка към кой труп а, а, принадлежи. Те могат да кажат коя е синя кула, коя е друга кула. Той ма, може да се види а, откъде е отрязана перката, за каква перка точно става въпрос. Ако вие знаете нещо различно, прекрасно. Но а, аз а, за себе си мога да кажа, че ще следвам становището на учените. Сега има и други свърдения, които не са верни. Например, за хладилните корени, ако говорим за държави като Тайван, да не забравяме, че Тайван също а, лови риба с, с нехладилни кораби. Нека да не е, работим по слухове, да работим на базата на доказателства. И накрая за независимостта на контролните органи, които са наети. Няма да губя повече време по този въпрос. Господин председател, просто искам само да повдигна още един въпрос, който с който ще приключа. Става въпрос за загубите, които ще понесат флотилиите. Кармен спомена тези а, разходи. Ако не се отрежат перките, ще трябва да има по-голямо триумно пространство. Вие знаете, че тогава ще бъде необходимо повече енергия, тъй като ще трябва също така повече ам, човешки ресурси да се замразява и размразява рибата, трябва повече оборудване на борда и тогава, когато се стигне на пристанищата, ще трябва да се замразява и да се размразява рибата, което ще наруши качеството. Имам разбивка на данните, на числовите данни. Екологичните рискове също така не са отразени напълно, в пълни подробности тук. За щастие, Комисията в един текст, който вече е забравила, е, казва, че нямаме достатъчно данни да се оценява а, точно запасите от акули. Представете си да се приложи това изменение. Смятате ли, че сектора ще работи с удоволствие с учени, които събират данните в измененията, които аз ще предложа? и се надявам, че ще можем да работим по тях с вас. Ние имаме план за действие за акулите. Ние трябва да работим целенасочено с рибните стопанства, за да имаме данни за ОДУ и квотите. Ако отрасъла не предприеме стъпките, които трябва да предприеме, ние няма да може да работим. Еколозите също така трябва да направят няколко стъпки по посока на изискванията на сектора. Благодаря, госпожо Патрао. Благодаря и специални поздравления на преводачите. Госпожа Патрао ги затрудни, но те се справиха блестящо. И така, на 18 на обяд свършва срока за изменения. Изтича тогава на 18 на обяд. И сега, минаваме към 20 точка този път наистина за протокола договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау за определене на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени споразумението за партньорство в областта на рибарството между тези две страни. Госпожа Патрао, както знаете, е също докладчик. За момента са прекратени преговорите, така че моля комисията предвид 20 минути, които ни остават, да ни постави в течение на процеса. Има думата комисията. Моля за тишина в залата, колеги. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Има удоволствието да ви представя информация по отношение на нашите отношения до къде стигнали отношенията ни с Гвинея Бисао и нашето споразумение в областта на риболова. То се е много важно за нашата флота, обхваща много видове. И имаме много добри отношения, въпреки политическите трудности. Отношенията ни с Гвинея Бисао винаги са били много добри. За жалост, страната сега преживява политически трудности. Последният протокол изтече на 15 юни тази година. Той обхващаше периода от юни 2011 до юни 2012 година. В трудни условия водихме тези преговори, имахме някои трудности и затова решихме да продължим срока на протокола само с една година. Но, както знаете, на 12 април в Гвинея Бисао имаше военен преврат и през следващите дни риболовът беше преустановен. Нашата флота от месец април беше посъветвана да не лови риба в водите на Гвинея-Бисао. Нещо, което нанася материални, имаше рискове от материални щети. Значи от средата на април нашият риболовен флот на практика напусна водите на Гвинея Бисао. Сега за новият протокол. Ние договорихме в началото на годината нов протокол за споразумение за риболов в водите на Гвинея Бисао. Ще се върна на съдържанието на този протокол, но трябва да кажа, че ние е, искахме е, да изчерпим процедурата в рамките на комисията, направихме нашите предложения пред съвета. Анализът на тези предложения в момента е замразен, докато не се подобри политическото положение в е, страната. Ние правим всичко възможно, обаче ако нещата в страната се възстановят, ако се станат пак нормални, да възобновим нашия риболов в тези води. Информирали сме едновременно и властите в Гвинея Бисао с вербална нота от юни, че няма да ловим от 16 юни нататък, тъй като а, не можем да приемем текстовете на протокола. осведомихме и страните членки, че няма да се а, търпи никакъв а, а, риболов а, по силата на, на частни лицензии, и, за да не могат да отиват тези а, а, частни флоти да ловат риба в тези води. Съветът обсъди предложенията за първи път и, както казах, замрази обсъждането на тези предложения, изчаквайки подобряване на политическото положение в Гвинея Бисао. Новия протокол, който договорихме в началото на годината, е, за неговото е, договаряне вложихме значителни усилия, за да подобрим два елемента от него. Първо, управлението и второ, трайността. По отношение на трайността, ще кажа, че ние искаме да се намалят възможностите, възможностите за а, е, а, улов а, за някои категории обхванати от протокола, а също така искахме да увеличим, да засилим ролята на съвместният научен съвет. Ставаше дума специално за оч... от... размера на очите на мрежите. А също така, а, в този протокол а, искахме да въведем, да включим а, редица изисквания за електрон, воден на електронни регистри по отношение на управлението успяхме да получим съгласието за, на Гвинея Бисао за секторното прилагане и защита на правата на човека. Нещо ново, което беше включено в, този протокол, беше целта за сътрудничество между економическите оператори – за да може от това споразумение да имат полза и економиката, и населението на съответната страна. А, тук очакваме, разбира се, приноса на корабопритежателите за финансирането на тези отношения. Както казах, обаче протоколът не е в сила. Работата по него е замразена и ние следим внимателно с нашите колеги от службата за външна дейност на комисията развитието на политическите събития в Гвинея Бисао и щом там има някакъв напредък, ще ви информираме и ще се опитаме да придвижим нещата колкото може по-бързо, за да влезе споразумението в сила час по-скоро. Благодаря, госпожа Патрао. Благодаря, господин председател. Искам да кажа следното. А това споразумение беше подложено на много критики, както и други споразумения са били критикувани. Об, об, обвиняват ни, че а, трябва да плащаме повече, а възможностите за риболов намаляват. Но ако погледнем този конкретен протокол за споразумение между Европейския съюз и Гвинея Бисао, установяваме следното. Цифрите не са такива, каквито се твърди. Увеличава наистина сумата, която плаща Европейския съюз, но също така леко се увеличават и достъпът на риболовният флот на страните от Европейския съюз. Така че възможностите за риболов за нашите риболовци се увеличават. С удовлетворение отбелязах някои аспекти, които комисията спомена. Общото подобряване на протокола по отношение на воденето на електронни дневници, поставянето на определени условия връзка, във връзка с, във връзка с човешките права, система за спътниково наблюдение на корабите, така наречената ВМС. А, а също така и представители на Гвинея Бисао, които ще присъстват на риболовните кораби на, от Европейския съюз. Ще се наблюдава внимателно дейността на риболовните кораби и очевидно това са изисквания, които са в полза на демокрацията и опазването на човешките права. Има подкрепа и за осигуряване на устойчивост на риболова в тези води. Тоест, общо казано, става дума за едно разумно споразумение, което е крачка напред в отношенията ни. И мисля, че то отговаря на условията, които ние в парламента не един път сме подчертавали, са, че са необходими условия. Условия, които ние искаме да се включват в нашите споразумения с трети страни. Какво трябва да направи нашата комисия? каква ще бъде нашата реакция, особено по отношение на сроковете. Трябва ли да чакаме, докато политическото положение в Гвинея Бисао се стабилизира? Ако изчакваме а, това, може да мине много време, защото по политическото положение в Гвинея Бисао отдавна е нестабилно. Могат да минат години преди да а, то да се стабилизира. В правителството на тази страна имат господство кръгове, които имат интереси в, трафика на наркотици. Затова ние предлагаме, че трябва да вървим напред. Както представителят на комисията посочи, когато условията го позволят, трябва да влезе в сила нашето споразумение и да подновим риболова в водите на Гвинея Бисао. Не значи това, че трябва да суспендираме всички действия по отношение на Гвинея Бисао. Това няма да е разумно. Трябва, колкото може по-бързо, да се опитаме протоколът да влезе в сила, за да могат нашите риболовни кораби отново да ловят риба в акваторията на Гвинея Бисао. Благодаря, госпожо Петрал, госпожа Левен. Благодаря. Благодаря. Мисля, че ситуацията в Гвинея Бисао е много тревожна, изключително тревожна. Имаше военен преврат. Преходното правителство не дава възможност на политическите партии да работят. Съвет реши да не се продължават преговорите. Аз не виждам съвсем точно как ние като парламент бихме могли да продължаваме да работим по този доклад предвид изключително нестабилната ситуация в страната. Госпожа Патрао спомена също така и за трафика на наркотици в Гвинея Бисао. Това е много тревожно явление явление, което е обхванало цялата страна. И от тази гледна точка за мен е а, абсурдно да говорим за око на риболовни мрежи на, и за кораби, тогава когато Гвинея Бисао не може да контролира териториалните си води. Те не го правят. А, а, просто те са в, а, под контрола на южноамериканската наркомафия. Дори да има едно временно удължаване на това споразумение, защото ние смятаме, че е важно да се подкрепи едно законно избрано правителство в Гвинея Бисао, а споразумението за партньорство в областта на рибарството е много важно за бюджета на Гвинея Бисао, но при сегашните обстоятелства мисля, че трябва да изчакаме да видим как ще се развият събитията там. Благодаря, господин Санчес Преседо. Благодаря, господин председател. Благодаря за информацията, получена от комисията и съм на мнението на колегите. Връзките с Гвинея Бисао са почти от 1980 година на сам, Испания и Португалия имам предвид, и това споразумение бе договорено, бе подписано преди преврата. След преврата определено нещата са нестабилни, ненормални и консултациите на съвета с, с Африканския съюз и съвета за сигурност на ООН са наложени санкции. Следователно няма условия за продължаване, за подновяване на споразумението, просто защото няма необходимите условия, гарантиращи сигурността на нашата флота. За съжаление, и аз смятам, че споразумението не бива да бъде преподписано. Разбира се, можем по друг начин да съдействаме и да си сътрудничим с тази страна, за да може тя отново да поеме по пътя на демокрацията. Благодаря. Госпожо Патрао, имате думата за крайни бележки. Е, е, е Не съм съвсем сигурна, че разбрах съвсем ясно какво каза Изабела Левин. Не знам дали бях достатъчно ясна. Не смятам, че трябва работата на парламента да продължава. В общи линии всичко, което каза е Вярно, но това, което имах аз предвид е, че пред нас е, имаме един проектопротокол, който отива отвъд е, а, е, документа, който имахме преди. Той в общи линии е договорен е, и това е доклада, по който ще гласуваме, така че ние няма да провеждаме допълнителни преговори с сегашното правителство, което освен всичко друго не е легитимно. Португалия изигра много важна роля в Гвинея-Бисао като бивша нейна колония. Португалия не признава сегашното правителство, не започваме ем, нови преговори, ще гласуваме протокол, който вече е договорен, няма да се споменава допълнителни съображения, има защитна клауза, има защитна клауза за преустановяване на действието на протокола тогава, когато се нарушават правата на човека. Нека да продължим да работим работим по това досие, но защото не си представим, че а, ситуацията се стабилизира, тогава вече ние ще сме си свършили работа и ще можем да помогнем на легитимното правителство да продължава да работи в сферата на риболовния сектор. Благодаря. По точка 21 няма нищо. По въпроса за съобщенията на председателството може да видите бележката, която се публикува след заседание, ще се публикува след заседанието на координаторите днес и така следващото заседание на 6 септември. Приключваме заседанието, приключваме полугодието и ви желая на всички чудесна лятна вакансия да се върнете презаредени с енергия. Благодаря на конферентите преводачи, казва любезно председателя и да ви кажа да не си забравите домашната работа за през лятото. Благодаря.